Пен председající. Председателят. Възстановяваме заседанието. Председателя получи съобщение за избора на нов член на парламента. от януари 2019 година. Приветстваме новия колега. Госпожа Бабет ще а, заеме своето а, място тук сред нас и ще се радва на всички права, които се полагат по нашия правилник. Така че добре дошла. Отново започваме заседанието. Най-напред протокола с който разполагате? Има ли някакви коментари? Коментари по протокола? Ако не, тогава считаме, че протокол е прият. Продължаваме с следваща точка по дневния ред, а именно разискване по актуален въпрос, член 153а от правилника за дедността. Съобхватно европейско образование, изследвания и историческа памет за тоталитарното минало. Искам да информирам всички колеги, че тук няма да имаме спонтанни изказвания, няма да позволим и сини карти. А сега се обръщам към господин Ковачев, който от името на НП ще се изкаже за 4 минути. Господин председател, госпожо комисар, госпожо министър, уважаеми колеги! Тази година ще отбележим 30 години от падането на комунистическия режим в Източна Европа. Когато преди 10 години този парламент прие резолюцията за европейска съвест и тоталитаризъм, поставихме началото на дебата за формирането на общ прочит върху историята на европа с осъждане на всички тоталитарни режими от xx век. с поставянето на знак за равенство между страданията причинени както от фашизма така и от националсоциализма и комунизма с преосмислянето им и извличането на поуки от трагичните събития от историята на западните европейски народи както и от историята на народите в източна европа поуки които да насърчат демокрацията толкова нужното ни днес европейско единство върховенството на закона зачитането на човешкото достойнство и свободата и в същото време поуки които да предотвратят избуяването на омразата ксенофобията поставянето на авторитарни и тоталитарни идеи в европейските общества. десет години по късно моята лична оценка е че по различни причини този дебат не се състоя през този период европейският съюз бе изправен пред нови предизвикателства на които със сигурност би реагирал по успешно ако бе извлекъл поуки от историята. мисля че европа днес се нуждае от рестарт на дебата. в момента не правим достатъчно за да се справим с възкръсването на духовете от миналото. национализмът и популизмът се подсилват от липсата на памет и разбиране за нашата история за ролята на европейската интеграция в преодоляването на дълбоките рани от тоталитарните режими в европа достатъчно е да обърнем поглед към някои държави където разочарованието от несигурното икономическо е, е, е, настояще и социалното неравенство младите хора подкрепят екстремистки крайно десни или крайно леви партии за да се убедим колко е голяма опасността от повтаряне на трагичните грешки от миналото. затова е толкова важно да предаваме паметта за да не стават младите европейци жертва на политическите играчи които предлагат лесни решения на много сложни обществени проблеми. когато не предаваме паметта за миналите събития позволяваме младите поколения да бъдат подвеждани с пропаганда и дезинформационни кампании както за националсоциализма така и за комунистическите режими които и до днес се радват на носталгия поради незнание за мащабите и продължителността на техните престъпления до какво води това виждаме много ясно в русия и в други държави където има притеснителни тенденции за нарастване на носталгията по сталинизма. има различни политики които отделните държави членки на европейския съюз предлагат. една от тях е обаче универсална и може да бъде модел навсякъде а това е образованието. чрез образованието следващите поколения европейци без значение дали в западна централна източна северна или южна европа трябва да получат представа за тоталитарните режими през двадесети век и да знаят че за свободата демокрацията човешките права които имат днес са се жертвали милиони. да знаят че свободата не е даденост и както казваше роналд рейгън винаги е на едно поколение от изчезване и трябва да се отстоява. вчера в тази зала тържествено отбелязахме 20-годишнината от въвеждането на еврото но е добре да припомним че европейският съюз не е само общ пазар и валута а преди всичко гарант за свободата мира демокрацията и зачитането на човешките права на нашия континент. европейският съюз е отговор на ужасите на тоталитаризма който потискаше и ограничаваше с цената на милиони невинни жертви разрушения и неизмеримо страдание. днес когато сме изправени пред предизвикателствата да защитим своята ценностна система ние повече от всякога трябва да си даваме сметка за заплахите от липса на историческа памет нека с помощта на образованието съхраним този уникален проект за следващите поколения европейци вместо да позволяваме да станат жертва на невежество и манипулации които упорито насаждат носталгия за отминали времена на тоталитарни режими. благодаря ви. Благодаря. От името на съвета госпожа Чот има думата. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, темата, която обсъждаме, засяга ценностите на Европейския съюз. Тоталитарните режими през последните десетилетия в Европа ни е, напомнят за най-мрачните времена в историята на нашия континент. Европейския съюз се гради върху ценности, върху принципи, е, провъзгласявайки е, демокрация, върховенство на закона, уважаване на правата на човека. Ние трябва да защитаваме, да насърчаваме тези ценности навсякъде и във всичко. Е, изправени сме пред много предизвикателства през последните години. Младото поколение е, не познава е, непосредствено тоталитарния режим. И е, това е, е, води до едно разбиране, че принципите на е, демокрация и върховенство на закона е, са в крайна сметка даденост. А също времено. Ние знаем, че всичко това трябва да се извоюва, че то трябва да се отстоява всеки ден. Днес ние сме изправени пред много предизвикателства, които поставят на риск нашето отворено общество. Имам предвид дискриминацията, насилието, и много други прояви на нетърпимост. Е, много важно е да напомняме за миналото, е, да е, знаем как е започнало развитието на Европейския съюз. То е свързано естествено с последствията от войната, с последствията от дискриминацията. Всичко това води до обединение след края на Втората световна война. Гражданите на Европейския съюз е, е, би трябвало да допринасят за едно по-добро разбиране за създаване на един е, дух на взаимност и солидарност. Ние трябва всички да насърчаваме нашите общи ценности и да насърчаваме по-доброто разбиране на всички живеещи в Европейския съюз. В сферата на образованието Европейския съюз има ограничени правомощия. Държавите членки са отговорни за образователните си системи и за програмите за обучение. Но Европа непрекъснато мисли за бъдещето, за бъдещето на младите хора. И ние смятаме, че споделянето на ценности означава споделяне и на историята на успеха, е, споделяне на усещането за принадлежност към Европейската общност – държавите членки е, не бива да се е, ограничават единствено до е, декларации. Естествено, има много заявления и заключения на съвета, но през 2017 година Европейският съюз, признавайки правомощията на националните държави постави като един първостепен приоритет образованието в редица сфери. През 2017 в Гетебург ние поставихме образованието на преден план, защото си дадохме сметка, че това е, е основата за създаване на едно приобщаващо общество. Съветът насърчава общите ценности, в това число и образованието, като издаде препоръки по отношение и на обучението министрите е, на образованието подчертават в е, своето е, изявление колко важна е ролята на образованието за насърчаване на европейските ценности и усещането за принадлежност към Европейския съюз на национално равнище трябва да се възползваме по най-добър и максимален начин от Еразъм, Еразъм плюс Хоризонт Европа, от Европейския Корпуса корпус за солидарност, които са инструменти за насърчаване на общите ни ценности. Трябва да е, предаваме е, знания и е, умения на младите хора, които са свързани именно с тези европейски ценности. Те са от ключово значение за нашето общество. Младите хора трябва да са в състояние да правят критичен анализ и да могат да извличат е, верните е, новини е, от огромния обем от информация. Естествено, когато се отварят широко вратите, включително и чрез новите технологии за информационния поток, съществува риск и от неверни, от фалшиви новини трябва при всички положения да направим необходимото, за да научим е, хората и най-вече младите хора как да извличат именно е, вярното от целият този поток от информация. Вярното и полезното. Това са чувствителни е, теми, противоречиви съмненията е, разнообразието в мненията трябва да се поддържа, но същевременно е, при всички положения разнообразието трябва да бъде и част от е, процеса на обучение в класните стаи. Това е част от приоритетите и на нашето председателство. И нашият министр-председател вчера представи основните приоритети във връзка с европейските ценности, солидарността, кохезията, насърчаването на борбата срещу дискриминацията и насърчаване на равенството, на равното третиране в полза на гражданите и специално на младите хора. В заключение мога да ви уверя, че тези теми е, ще продължат е, да присъстват в политическия дневен ред на съвета. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, е, госпожо държавен секретар. Поздравявам комисаря Юрова и давам думата. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за това, че включихте този много важен дебат в е, дневния ред. Е, да учим наш, за нашата история е основата за разбирането на света, в който живеем днес – Знанието за миналото е също така от изключително важно значение за бъдещето на нашия континент и на нашите държави. Да не забравяме, че първоначалната идея на европейския интеграционен процес беше да се предотврати ти а, възраждането на тъмната история. И това достижение трябва да се защитава всеки ден трябва да се култивира паметта за тези бурни времена. Необходимо е да се включат всички тоталитарни режими, фашистски, комунистически или други, в отчитането на 23 август всяка година на Деня на паметта. Необходимо е да се почита тази памет по различни начини. Тоталитарното минало на Европа е много важна за дейностите, отразяващи европейското културно разнообразие. Има фондове за инициативи, които трябва да отразят кризата на тоталитарните режими и да се почетат жертвите на тези престъпления. Освен това, гражданите трябва да подкрепят инициативи за подобряване на знанието и памета за Холокоста. Няколко оперативни грантове бяха отпуснати трябва да бъде приоритет памета за Холокоста. И а, ние работим заедно с, с Съюза за памета за Холокоста е 8 милиарда, 8 е, милиона евро са предвидени в Хоризонт Европа 2020 година. Освен това, в научно изслед... научните изследвания в между 15 и 17 година в програмата Хоризонт 2020 година беше предвидено да се подкрепи да се подкрепят научните изследвания в бившите социалистически страни, да се подобри разбирането на европейците за тъмното минало. Например, проект РАШ, който е за разбиране на културното наследство в бившите социалистически държави. Първата цифрова база данни беше изградена в бившите социалистически страни. приключи този проект, но образованието и научните изследвания за историческото минало са изключително важни за демокрацията. Необходимо е да се допълнят националните политики, насочени за по-добро разбиране на общата ни история. Сегашната програма Еразъм Плюс подкрепя около 30%, които се занимават с историята и тоталитаризма в Европейския съюз. Това дава възможност на учащите се да научат пряко фактите и да, а, това да да окаже влияние, влияние върху тяхното съзнание. Миналата година имаше инициативи за включващо образование, образованието, преподаването в Европа. Това беше наистина жалон по пътя на дейностите. Е, много е важно да се създаде усещане за принадлежност, да се преподават е, е, сложните исторически и културни нагласи в нашия континент. Комисията също така смята, че образованието е най-ефективният начин за предотвратяването на антисемитизма. Именно за това предвиждаме една съвместна инициатива под наслов Холокост и ам, познание. И аз мога с гордост да кажа, че европейск знака европейско наследство беше поставен в Полша, в корабостроителницата в Гданси, в Сегет. Искам да ви уверя, че комисията ще продължи да работи за памета за тоталитарните режими, независимо от тяхната идеологическа основа. Това е изключително важно, ако искаме да живеем заедно и да изградим по-добро бъдеще за нашия комис... на нашия континент. Благодаря, госпожо комисар. Имаме дълъг дебат, дълъг списък. Искам да ви помоля да спазвате интер... да спазвате регламента. Госпожа Каняте има думата. Господин председател, госпожо комисар, последният век ни а, накара да си извлечем полука за това колко са опасни тоталитарните режими. Не бива да допускаме това да се повтори. Трябва ни образование, трябва ни научна дейност и историческа памет, за да може нашите общества да са по-устойчиви и да а, се облегнат на демократични решения. Това е знание, което ние трябва да а, осъзнаем и което трябва да подкрепим във всички краища на политическия спектър. Не бива да а, се оставяме на промиване на мозъци в нашите общества. Европейският съюз е сформиран върху а, основата на травмите, които нанесоха социализма, комунизма и други режими. Това са идеологии, които се използват от популисти които манипулират и е, изградиха по този начин най-бруталните режими, на които сме ставали свидетели. В е, Западна Европа пък е, имахме нацизма. Централна и източна Европа видяха и нацизъм, и комунизъм. Тези тоталитарни режими са нашето общо минало. Европа трябва да може да говори на един език за всичко това. С тази цел ние трябва да предоставим рамка и достатъчно средства за всеобхватна научна дейност, свързана с всички видове тотали... тоталитаризъм. Това включва културни проекти и образователни такива. Трябва ни също така и достъп до историческите архиви, за да можем да разобличим лъжите, свързани с миналото. Трябва също така да видим каква е ясната връзка между популизма, автокрацията и диктатурите по целия свят. Трябва също така да се задействаме срещу нарушаването на правата на човека в Русия, в Иран, в резултат от джихад или нещо друго. Благодаря към госпожа Камервер. Две минути имате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

Връзката бе прекъсната от председателя. Не мога да ви позволя да превишавате регламента, тъй като имаме много дълъг списък от оратори. Господин Скрипек, минута и половина. Запоменуте. Veľká časť нас, nás седяци в тейто tejto Европейския парламент, на na една голяма част от депутатите тук е, знаят какво значи тоталитарен режим. Е, почувствали са го на гърба си десетилетия наред е, част от Европа е, се управляваше тоталитарно. Аз съм е, представител на едно такова тоталитарно общество, което винаги ни задължаваше да защитаваме родината си, но същевременно времено е, тезите на Маркс, Енгелс, Ленин догматично е, се предаваха и ни задължаваха да ги е, повтаряме. Същевременно се забраняваше християнската религия, обявяваше се за нещо лошо. Е, образованието бе проникнато от всички тези идеи на марксизма и ленинизма. Историята не бива да се повтаря. Естествено, всяко време има герои е, и те не бива да се забравят. Йозеф Грабчик е, през Втората световна война се е бил за, в Словашката армия и а, същевременно а, ние имаме и други а, а, герои, които са се борили срещу тоталитаризма. Прекъсната е оратора, следващият. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз а, съм родена а, в. в а, развалините на тоталитаризма. Искам да ви напомня а, мислите на Вацлав Хавел за тоталитарната си система и, и, и желанието на идеологията да се откъсне от реалността и от живота? истината се идентифицираше само с властта. Ако нашите граждани не разберат, не разбират миналото си, не може да очакваме да спре разделението и всичките инициативи, всичките образователни планове за предотвратяването на тоталитарната лудост ще бъдат на празни. Е, това са ценни неща, но е, необходимо е да се грижим за тях. Изключително важно е да запазим паметта си за тоталитаризма, но трябва да се направи от гледна точка на общата европейска история, за да не може да се подхранват националните специфичности, национализма и за да не се а, говори и само а, на книга за а, истината. Всичко това трябва да бъде вдъхновение за нас. Благодаря, господин Рупе за една ми- минута. Благодаря, господин председател. Колеги, действително, много е важно да напомняме, особено на младото поколение, какви ужасни трагедии а, преживя човечеството в резултат от тоталитаризма в Литва. 800 хиляди бяха жертвите в резултат от този режим. Огромен брой бяха изпратени в Сибир, за да умират от глад. Една трета от тези хора а, са жени и деца, които загинаха при тези обстоятелства. Но тези ужасяващи престъпления не са осъдени в достатъчна сме, а, степен. И това се усеща като а, последица. И днес сталинизма а, се превърнал в един вид култ в Русия. Съветския режим се, и, а, се превръща в нещо идеализирано по телевизията и други медии. Дори договорите между Сталин и Хитлер, които разпределят балтийските страни, са се превърнали в нещо, което се идеализира. Благодаря, господин Шунтис, минута и половина. Благодаря, господин председател. Днешната ситуация е, заблуждава. Ние се е, Занимаваме не с актуалните проблеми на младежите и образованието. Днес всъщност образованието остава на заден план. А, същевременно образованието е много важна сфера. Неолибералната политика, която се води в Европейския съюз, води до раздробяване на образователните системи. Е, те не се финансират достатъчно, е, влушава се тяхното състояние и качеството на образованието. Не бива да забравяме, че е, има много хора, които се опитват да напишат историята по нов начин и да обяснят някои действия срещу комунистическите партии в държавите членки. Германия какво прави? Е, вместо да плати репарациите на е, Гърция след войн... в резултат на войната, тя е, се опитва да ни налага някакви свои виждания за политика във всяко отношение. В Гърция няма достатъчно средство за много сфери, но в образователната система това се чувства особено осезателно. Така че колегите преподаватели в Гърция възстанаха и се опитват да наложат своите виждания. Онези, които а, не се получиха от историята, са осъдени да я повторят. Образованието трябва да не се използва за по-нататъчна пропаганда. Аз се опасявам, че Европейския съюз ще използва това, за да пропагандира съществуването си и а, ще превърне патриотичните граждани в държавите а, в злодеи. Нека обратното на популист е не популист. Защо, а, защо се говори за популистите, че това е нещо лошо, особено когато те говорят неща, които не искате да чуете? Загрижен съм и за честото повтаряне че в Европа имало 75 години мир. Много често не се отчита ролята на НАТО, на американците, на ООН и на ядрените оръжия, които направиха а, заплахата на война невъзможна. Доверете се на държавите членки да решат това, което е добро за техните деца имайте доверие на националното образование и не му пречете. Благодаря следващия оратор, госпожа Арнолто, за една минута. Благодаря, господин председател. Да се преподава историята на тоталитаризма е изключително важно нещо. Аз съм в а, сърцевината си, в сърцето си и съм антикомунист и затова ви го казвам. Но аз не виждам как ще се решат нашите проблеми. Какво може да се каже за образованието и научните научните изследвания. Историята на тоталитаризма не се предава. Сегашните тенденции в Европейския съюз се изразяват чрез кулпабилизацията, политически гонения, борба срещу глобализацията, против в протест, борба срещу протестите в Гърция, в Франция и така нататък. Европейският тоталитаризъм е проблем за унези, които, които всъщност печелят от него. Господин Пападаки, с една минута.